Dear President! Председателят. Уважаеми дами и господа, откриваме заседанието. Имате протоколите на текстовете имате ли забележки? Нямате. Протоколът тогава е прият. Според дневния ред имаме проекто резолю.